Jeśli byście Państwo pozwolili, to byśmy rozpoczęli. E, Dami i господа, смятам, че можем да започнем, макар и с забавене от 15 minut. Надявам się, czy ще дойдат и други членове на комисията. Днеска е понеделник. Може би са, са забавили при идването си в Брюксел. Мисля, че всички сте получили дневния ред в началото да направя някои обяснения. Да приемем ли, че можем да смятаме дневния ред за прият? Съобщение на председателя. Имаме превод на 20 езика, без естонски, а словашки, и малтийски. Съжаляваме за това. Заседанието се предава по интернет. Не, не заседавахме миналата седмица поради заболяване на комисара. И той ще бъде заместен от господин Катайнен по време на първата част на нашето заседание. По време на втората част на заседанието господин Плева ще отговори на зададените въпроси. След като се консултирахме с координаторите, решихме, че би било по-добре да изчакаме, за да може да говорим с господин Фил Хоган лично и взехме именно това решение. Имаме две възможности. Или да обсъдим въпроса на пленарното заседание в среда в Брюксел или на специално заседание на нашата комисия в четвъртък. След подготвителна работа в секретарията, решихме дебатът да бъде част от пленарната сесия. Това беше мнението и на мнозинството координатори. Така че, макар и да не сме получили подробен дневен ред все още, но той ще бъде получен по-късно, вероятно към 11 часа и в среда и е, ще имаме възможност да обсъдим въпроса. Поправят ме от секретарята. Вероятно ще бъде в 19 часа. Ще бъде получен дневния ред, но ще видим а, кога ще бъде дневния ред получен в 7 или в 8 часа. Това не е толкова важно. Важното е, че темата ще бъде обсъдена по време на пленарното заседание. Ще обсъждаме кризата в различни сектори на селското стопанство и пазара на селско-стопански продукти. Днес и утре съвета на министрите ще обсъжда този въпрос в Люксембург. Вероятно знаете, сте запознати с предложението на Европейската комисия за общата сума, която ще бъде предоставена извън бюджета, селско-стопанския бюджет. Тази допълнителна сума ще бъде предоставена за нуждите на селското стопанство, т.е. няма да използваме съществуващите средства от бюджета, а точната сума ще бъде обект на споразумение в съветът на министрите утре. Също времено ще установим принципите, съгласно които страните членки ще използват тези средства. Но а, това са общи съображения, с които вие сте запознати, а подробностите ще научите след приключване на заседанието на съвета на министрите. Тази информация ще ви съобщи и самият комисар по време на заседанието в сряда. Толкова по тази тема което смятах, че е необходимо да разясня. По време на лятната вакансия развенихме писма бяха проведени много срещи с, селски стопани в нашите избирателни райони през лятото. И бяха зададени много въпроси. Чухме какво очакват фермерите. Това беше през лятото. Също но получихме и необходимата ни информация за взимане на по-нататъчни решения. Сега можем да минем към следващата точка от дневния ред. Ако имате въпроси, не виждам въпроси по това, което казах до сега, можем да видим към трета точка от дневния род. Одобряване на протокола от заседанията ни на 15 и 16 юли тази година. Искам да ви съобща нещо. нещо, което може да, да, бъде, да бъде неприятно за вас. Това е последното задание, което участва госпожа Полсън и тя, както знаете, е направила не малко за европейското селско стопанство и за нашата комисия. Знаем как усърдно работеше тя, включително наред с другото и за хуманното отношение към животните. Повечето от работата в тази област се вършеше от нея. По-рано тази работа върши госпожа Егле. Но госпожа Полсън я е, пое след това и доведе до успешен край. Бяха взети е, решения, които ще бъдат в сила още дълго време. И за това всички, които ще работят по тези въпроси в бъдеще, ще имат възможност да и се обадят, надявам се, за да използват нейният опит и нейните съвети. В интерес на селските стопани в Европа, за да може да бъдат използвани нейните знания и нейният богат опит. Винаги сте добре дошла на нашите заседания, госпожо. Трудно ми е да намеря точните думи, за да изразя това, което чувствам в този момент, но още един път ще кажа сърдечни благодарности и всичко най- добро за в бъдеще през по-нататъчната ви дейност. Госпожа Паусен, ако искате да кажете нещо, имате думата. Благодаря. Благодаря от сърце на всички. Щастлива съм, доволна съм, че на 66 години и половина получих първата си заплата. Бял съм фермер, имам 10 деца. Може би е, ще се съгласите с мен, че чувството е страхотно. Била съм в Италия, в Испания, живяла съм в мобилен дом. Обичам мъжа си и искрено се надявам, че всички работите тази комисия, няма да забравяте, нуждата, всеобщата ни нужда от храна и необходимостта от запазване на биологическото, социалното а, разнообразие. Ще дойде момент, когато 75% от населението на Земята ще живее в градове а земеделието ще бъде абсолютно необходимо за оцеляването на човечеството. Следователно съществува пряка връзка между земеделието, благополучието на децата и бъдещето на човечеството и на планетата Земя. Тези неща са свързани. Моля, разглеждайте ги заедно и защитавайте а, земеделските райони. Благодаря. Благодаря ви още веднъж за тези думи, за това, което току-що казахте. Това е важно за обществото, за сигурността на храните. И още веднъж искам да ви изкажа най-сърдечна благодарност и да ви пожелая всичко най-хубаво. Вие винаги ще бъдете добре дошла в Комисията по селско стопанство и се надявам, скоро да можем да отправим покана, за да се видим още веднъж преди коледа. Това е една чудесна традиция. Нашего билего przewodniczącego, koordynatora z IPP, e no zapomniałem Наистина във бъдеще ще се радваме да работим заедно с вас. Луис Капъл. Добре, толкова по тази точка. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 4. Става дума за представяне на доклада относно командировката на членовете на комисията при, по земеделие във френските Алпи, Савоя и Горна Савоя във Франция. Я очевидно, e, bym, tu mam przygotowaną информация, але... И, естествено текстът е пред мен. Няма обаче да го представя лично. Това е един много хубав доклад с чудесни снимки. И наистина някой може да почувства завист за това, че не е могъл да отида лично там. Чудесно е подготвен доклада. Мога да кажа, че това беше една изключително успешна мисия. Виждате и снимка на участниците, господин Дантал. Организира това пътуване и със сигурност той би могъл да добави още информация във връзка с това пътуване във Франските Алпи. Защото тук ставаше дума за един конкретен проблем, а именно проблем, който е характерен за този регион и за други изходни региони в Европа. И може би тези региони ще трябва да потърсят е, еднакво решение в аграрния сектор. Господин Дантан, ако желаете, може да вземете думата. Благодаря, господин председател. Много съм щастлив, че можах да посрещна делегация на нашата комисия в моя регион И това, което исках е да се направи връзка между високопланинските райони и е, високото качество. Този регион от 50 години направи своя избор да избере една насочена политика, а именно да произвежда продукти с високо качество АОП, ГП и ние продължаваме с е, тези марки в е, другите видове производство и освен това под различни планински условия. Имаме много високи планински райони, ние е, наистина имаме много високи, високо разположени части там и е, ми позволете да представя едно типично за региона Сирене, типично за нашата култура, мога да свидетелствам, че всичко, което можахте да преживеете там е, е че е, наистина Комисията по селско стопанство е, показа изключителни познания на техническо равнище. Това е което мога да посоча. Що се отнася до вас, господин председател, аз съм готов да организирам още веднъж такава визита през следващата година. Пани посел Милер. Благодаря. Господин Фармала. Господин председател, искам да благодаря най-сърдечно на Мишел за чудесната организация на това пътуване, а също така и на екипа на комисията Агри, който работи много добре. Много голямо радост ни достави да се запознаем с този регион като установихме, че навсякъде в алпийските региони проблемите са сходни по принцип, земеделските стопани в планинските райони могат да съществуват чрез продукти с високо качество, с защитен происход и респективно да има и компенсаторни плащания за това. Съвсем ясно ни беше показано това по време на посещението. Видяхме какви са и различията, какво се случва, когато няма наследственост в селско-стопанските дейности и младите хора не могат да бъдат убедени да работят в планинските райони. Тогава вече площите запустяват и остават само добре ползваемите площи и площите, които са важни за туризма и ски спорта. Така че още веднъж благодаря най-сърдечно, скъпи Мишел, не беше толкова много сиренето, ние бихме могли толкова вино също да изпием като количество, така че още веднъж ти благодарим за сърдечното посрещане. Благодаря. А сега вече започвам да завиждам повече. Господин Лазо. Благодаря, господин председател. Аз искам да посоча, че има опасност, що се отнася до ТТИП, защото Всъщност тук става дума най-вече за селското стопанство. Това, което научих е, че е, това, което се плаща на производителите е по-голямо като сума и по този начин се оскъпява производството. И аз знам също, че е, производителите са наистина много е, обезпокоени от развитието на разходите и цените. Благодаря, госпожа Сенва. Да, аз също присъствах и искам да благодаря най-сърдечно на Мишел за неговото гостоприемство, за организацията на това пътуване. За мен беше много важно да установя, че там приносът на преките продажби е много голям принос по отношение на приходите на сълскостопанските производители. Мисля, че ако се продължи да се работи в тази насока, комисията трябва да направи значително повече. Европейската комисия просто изоставя тези производители сами на себе си. Имам предвид производителите, които извършват преки продажби. Смятам, че комисията в някои сфери трябва да направи много повече. Първо, да осигури съответните санитарни норми, за да може да се отговори на потребностите на малките стопанства, които извършват преки продажби. И второ, ролята на малките и средни земеделски стопанства, за да може да се запази в високопланинските райони и селското стопанство. Това е много важно изискване, защото в Европейския съюз има много райони, които трябва да бъдат обект на подкрепа. Земеделските стопани трябва да получат такава подкрепа. За мен беше много важно това посещение. Искам още веднъж да подчертая, че проявяваме голям интерес към насърчаването на планинското селско стопанство и преките продажби, така че още веднъж благодаря за това посещение. Благодаря. Много внимателно изслушах вашето изказване и искам още веднъж да подчертая, че тук става дума за един много важен проблем, който ни занимава в последно време. Селското стопанство в Европа е твърде различно и е добре, да разполагаме с различни инструменти, за да можем да осъществяваме ОСП. Имам предвид преките продажби или пък малките стопанства или пък е, продукти с високо качество, също така и производството при по-трудни условия. Това са важните моменти и Естествено, подобни пътувания изострят вниманието към тези проблеми. Ние ще изложим пред комисията нашите виждания и искания. Смятам, че това беше едно много важно пътуване. Сега преминаваме към точка 5 от дневния ред. Представяне от докладчика относно актуалното положение във връзка с защитените мерки срещу вредителите по растенията. Става дума за вредители по растенията и имаше проблеми в тази връзка, както си спомняте, парламентът още през април 2014 година на първо четене прие становище, т.е. това беше още в предишния мандат, обаче темата беше твърде противоречива за съвета. Корепер едва на 30 юни тази година прие становище. През септември 2014 година нашата комисия с голямо мнозинство се застъпи да бъдат започнати преговори във връзка с постигане на споразумение на второ четене и определихме екип за преговори. Госпожа Файман беше първоначалният докладчик от е, НП, от парламента, обаче е, не е продължи. Е, на нейно място продължава госпожа Антия Макентар. Тя организира вече една първа среща на докладчиците в Сянка. Спомняте си, вероятно, и че имахме 136 изменения, които ще трябва да бъдат разгледани. Първият, е, първата тристранна среща ще се състои на 22 октомври. Госпожо Макентайр, давам ви думата, за да ни запознаете с най-новите тенденции във връзка с това важно досие. Къде се намираме в момента? Моля, давам ви думата. Well, thank you, Mr. Chairman. I think you've given a, a very good explanation of the state of play and where... Благодаря пояснихте къде се намираме. Аз ще повторя част от казаното. Извинявам се, колеги. Всичко започна с една преоценка на състоянието на правилата за растенията през 2010 година. Последните 10 години имаше мнозина вредители, свързани с вноса, като различни бръмбари по цитрусите и така нататък. Става дума за изключително високата цена на една недостатъчно адекватна защита на растенията. Основният проблем, който бе установен, беше недостатъчен фокус върху превенцията, превенцията свързана с вноса, който представлява риск. Също така трябва да се съсредоточим върху вредители, които се разпространяват между държавите членки и са приоритет в Съюза. Имаме нужда от по-ефективни инструменти за контролиране на разпространението на тези вредители, както и да се модернизират тези е, инструменти, когато има движение в Съюза. Става дума за паспорти на растенията и защитени зони. В светлината на това комисията излезе с предложение за регламент през май 13 година. Той ще отмени съществуващата директива и ще актуализира настоящия режим. Както каза председателят, Комисията по земеделието прие доклад, който бе изготвен от колега господин Файман. Става дума за защитни мерки срещу вредители по растенията. През февруари 2014 година този доклад бе прият. След това докладът бе прият на пленарното заседание на парламента през април 2014 година с голямо мнозинство от 478 гласа за, 46 против и 24 въздържали се. Подчерта се значимостта на превенцията и защитата, както и ранното откриване на наличието на вредители. След изборите е, видяхме какъв може да бъде мандата за отваряне на преговори и нашата комисия през септември 2014 година одобри такъв. Съветът прие комисия през юли тази година и сега можем вече да започнем тристранните срещи. Първата тристранна среща ще бъде на 22 септември. Ще има подготвителна среща преди всеки един триалог за да се обсъжда позицията на парламента. Миналата седмица вече проведахме състание на докладчиците в Сянка, защото част от докладчиците в Сянка и аз като докладчик отскоро се занимаваме с тази тема. Беше много полезно да чуем какво мислят колегите за измененията, предложени от съвета. Има различни сфери на текста, където съветът предлага значителни промени, което ще доведе до съвсем различна позиция при всяка една от трите институции. Имайки предвид всичко това, се обърнах към съвета и към комисията да излязат с общо представене на позицията си на първата подготвителна среща на 22. Искам да кажа няколко думи по различни сфери, където има различия в позициите между парламента и съвета. Няма да ви изненада, че първата разлика е свързана с използването на третично законодателство. Държавите членки през съвета предпочитат актове за прилагане, а не актове по делегация, както предпочитаме ние. Също така има големи различия свързани с вноса, извинете, режима за внос на растения. Съветът не предлага ясна процедура. И според мен това ще бъде най-сложната част от преговорите през едните седмици. Аз лично смятам, че парламента трябва да се опита да постигне един балансиран резултат. Трябва да подсилим съществуващия режим и да подходим проактивно към новите вредители. В същото време трябва да направим така, че подходът да се основава на риска и не налага допълнителни тежести върху промишлеността, както и върху компетентните органи с удоволствие ще работя с колегите в Сянка по време на тристранните срещи своевременно ще ви информираме. Благодаря. Bardzo przepraszam. Pan poseł, bardzo dziękujemy za informację. Благодаря за информацията и давам думата на Хайтома. Благодаря, председателю. Благодаря, госпожо Макентайер, за срещата миналата седмица. Чудесно започваме. За някои темата е нова, темата е сложна и доста обемна. Имаме нужда от повече време, за да вземем добри решения. Искам да посоча това, с което разполагаме, какъв е сектора растения и какво означава той за Съюза. Нашата търговия с, с растения възлиза на 30 милиарда евро годишно. Много работни места, тя ще даде тласък на новаторството и растежа. Настоящата отворена система в Съюза, според мен, е, трябва е, да бъде запазена. Тя е много ценна. Тя съществува от 1977 година и е основата за защитата на нашето селско стопанство, без да пречим на растежа. Това е изключително важно. Поради тази причина Европейският парламент в два отделни случая реши, че отворената система за внос е изключително важна при търговията с растения. Първо, както каза госпожа Макендар, по време на заседанието в пленарна зала през април 2014 година бяха направени изменения по 40 член които предлагат една затворена система. Всъщност те бяха отхвърлени, извинете. Миналият път обсъждахме Ксилела и в тази резолюция отново не приехме изменения за затваряне на системата. Смятам, че една затворена система ще замрази нашата търговия, ще доведе до загуби, загуби на работни места, загуби в сферата на новаторството. Ще окаже въздействие и на развиващите се страни, които ще загубят около 4 милиарда евро. Също така не бива да забравяме, че действията водят до противодействие. Ако имаме затворена система, трети страни около нас ще затворят своите системи също, което ще попречи на търговията. Ако искаме да имаме такава затворена система или альтернатива, би трябвало да направим оценка на въздействието. Економическото въздействие не може да бъде предвидено. Трябва да се направи оценка на въздействието, което от своя страна ще отнеме няколко години и ще се забави а, това законодателно предложение. И накрая, търговията с растения е а, много динамична. Потоците се сменят много бързо и за това една затворена система не е подходяща. Европейският парламент и нашата комисия имат ясен мандат пред съвета. Трябва да запазим тази отворена система. Трябва да бъдем твърди и да не приемем 41 член, точка А на съвета, който въвежда една система, която много прилича на всички затворени системи. Благодаря. Пани посел, дякую бързо, пани посел Шлайер. Много ви благодаря. Следващия оратор. Благодаря. По-рано тази година видяхме как се прилагат фитосанитарните правила. Освен ксилела, има нужда да променим системата за е, здравето на растенията. Имаме проблеми с това в е, Нидерландия. Трябва да има повече превенция, но и по-добро прилагане на съществуващите правила. Е, това е проблем в много държави в Европа. Трябва да приобщим земеделските стопани, за да заработи системата. Това не означава, че настоящата система трябва да бъде напълно променена. Имаме отворен вътрешен пазар и не бива да го блокираме. Това е един от стълбовете на Съюза. С съществуващата система за контрол през последните години успяхме да комбинираме предимствата на вътрешния пазар с фитосанитарните мерки. Знам, че има държави членки, където хората искат да променят всичко и искат да има безконтролна система, но ние не можем да поддържаме един такъв подход. Благодаря. Благодаря. Госпожа Агилера. Благодаря, председателю. макар че всъщност нямам какво толкова да добавя и не съм била при приемането на настоящия мандат, бих искала да повторя това, което съм казвала и това са мои впечатления. Те са свързани с проблематиката, която обсъждаме. Е, разбирам, колега, позицията на либералите, но тук е, трябва да кажем, че настоящата система не функционира, както и контролите по границата не функционират добре ако в Европейския съюз влезе някакъв вредител, който засяга средиземноморските страни, това може да стане единствено и само, защото на европейските граждани няма достатъчно добър контрол. И това е реалност. Госпожо или господин Уитемар, казахте, да, важно е да има открита, отворена а, търговия. Аз ви казвам, че е важно на границите да се проверява, защото трябва да се плаща на производителите. Например, проблема с ксилела, беше голям и както знаете какви големи загуби имаше при цитрусовите плодове, е, производството ни пострада. Трябва да се направи нещо. Казах го на комисаря, и е важно наистина да се работи ефикасно и да се предприемат ефикасни мерки. Не, не може мерките да останат такива, от друга страна не може и нещата да се блокират в съвета. Нещата не работят и онези, които не са засегнати, а, говорят за открития пазар. А, аз не съм против, разбира се, отворената, откритата търговия, аз съм против настоящата а, система. И смятам, че тази система трябва да бъде променена. И а, е изключително важно да се обърне внимание на всичките мерки. Да, всяка държава взема своите решения, но пък становището на Европейския парламент само по себе си също трябва да означава нещо. Благодаря. Господин Домато. Госпожа Донато. Благодаря. Ehm, Благодаря ви. Е, много се радвам, че мога да участвам и да дам своя дан. Е, прочетах законодателната резолюция за защитните мерки срещу вредителите по растенията. Е, аз ще се опитам максимално активно да работя, тъй като съм докладчик в е, Сянка по време на тези триалози. Аз съм от Пуля, познавате ксилелата и много добре отблизо видях какви бяха ужасните е, последствия на погрешните подходи, когато патогени излязат от карантина и съответно навлязат на пазара. Поради това на триалога искам да дам максимална подкрепа на онези мерки, които са свързани с превенцията на такива вредители. Всички организми, които атакуват растенията, трябва да бъдат изолирани с добри земеделски практики и с устойчиво използване на земята. Фитофармацевтиката трябва да се използва само в крайен случай. Ще направя всичко възможно, ще дам приоритет на онези субстанции, които са биологически и органични издържани и се надявам те да доведат до полза за земеделските производители. Не на последно място искам да кажа нещо за списъка на вредителите по растенията. Този лист, който е свързан с патогените, трябва да бъде преразгледан и подходът към него трябва да бъде различен. Да, добре е да се борим с ксилелата по по маслините, но това не е същото е, като е, ксилелата, която се среща в е, Корсика. Тя постоянно се променя и чисто генетично мутира. Подходът, който приема до момента Европейски съюз към тези патогени е напълно погрешен. И Разбира се, ако не сме решили да разрушим економиката или земеделието в Европейския съюз. Смятам, че посредством отличното предложение на колегата Макентайер можем още веднъж да поведем тази битка. Благодаря. Дякую, пани посел. Вас proszę. Благодаря. А сега господин Себастия. Благодаря, господин председател. Бях с, във връзка с членовете на този парламент и предишният мандат. Много важен е въпросът за вредителите и тяхното влизане в Европейския съюз. в, в моя район има опасност а, а, черната главня да а, влезе в селско-стопанските масиви. Мисля, че има проблеми с отчетността трябва да се постараем приятите регламенти да бъдат прилагани както трябва. Като имаме предвид, което става в момента. Особено в Средиземноморието. Ако имаме затворена система, това ще създаде проблеми за тези, които внасят растителен материал. Но пък отворената система ще създаде големи проблеми. А, например, ксилелата. Така че, необходимо е да действаме, като вземем превентивни мерки и определим кои страни са безопасни и кои не. Искаме да направим колкото може по-добър регламент и благодарим на госпожа Макентар, докладчика, за нейната работа. Благодаря. Благодаря, господин председател. ще кажа това, което господин Аюсо би казал. Господин Аюсо би казала, тя не може, не може да присъства днес след обед. Най-напред искам да благодаря на докладчика, госпожа Макентайр, за срещата с докладчиците в Сянка миналата седмица, когато разменихме мнение за първи път – във връзка с преговорите с съвета за този регламент. Е, заплашени сме от сериозни е, е, рискове от вредители в Европа, затова трябва да внимаваме да не допуснем влизането на нови вредители на територията на Европейския съюз. Необходима ни е стратегия за проверки и контрол. Необходима ни е по-добро, по-добра информация за а, материалите, растителните материали, които биват внасяни в Европейския съюз. Защото има, а, говорим за хлелата, една много сериозна бактериална инфекция, и което причинява големи загуби на маслинопроизводителите в тази част на Европа. Трябва значително да бъде усъвършенствано съществуващото законодателство, за да може да вземем превентивни мерки и за да се ограничи до възможния минимум е използването на пестициди в резултат на строго европейско законодателство. Трябва да бъдем е, по вдителни особено когато става за нови вредители, които идват от трети страни и за които не сме готови е, с, съответно лечение, с съответни мерки. Е, трябва да намерим е, компромиси между крайните позиции. Необходимо е да си дадем сметка за някои разумни предложения. Например, относно условията, е, които се прилагат към транзитът на растителни материали през Европейския съюз за избягване на разпространението на вредители и заболявания. Тук трябва да включим да преразгледаме списъка на вредителите. Ако работим заедно, ще имаме възможност да стигнем до споразумение а по този въпрос, който е толкова важен за бъдещето на европейското земеделие. Благодаря. А сега господин Декастро, имате думата. Благодаря, председателю. Само за няколко секунди ще се изкажа. Искам много да благодаря на госпожа Макинтайер. Отлична работа извършва. Несъмнено е също така, че трябва да подкрепа и колегите, които се изказаха до този момент, които изразяват известни а, тревоги за фитосанитарните мерки, що се отнася до заразени с вредители растения, а, тъй като а, го видяхме последните години, а, тък, създава проблеми. Става дума за тази ксиля. Споменахме много пъти. Това е един от най-големите примери, които можем да дадем. Имали сме и други такива. Входът на растения, които са заразени от Хондурас и Коста Рика, които са декоративни растения, всъщност създадаха този проблем с ксилелата. Парламентът гласува своето решение, разбира се, но без да налагаме някакви ограничения при вноса, тъй като не искаме да създаваме проблеми на свободния, свободния пазар, трябва да кажем, че системата такава, каквато е днес, не функционира добре, не функционира напълно и в бъдеще не бихме искали глобализацията на заболяванията да доведе до допълнителни драми и проблеми за нашите земеделски производители. Благодаря. Благодаря. С това изчерпахме списъка на записалите се за изказване. И сега ще дам думата на а, докладчика. Госпожо Макентайр, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които участваха в този дебат. Няма да отговарям на всички забележки, взимам, си, взимам ги за сведение и се надявам, ще, ще стигнем до разумна, балансирана позиция. Към такова това ще се стремим. Благодаря. А сега можем да видим към следващата точка от дневния ред, 26-та е точка, а именно размяна на мнение с представител на комисията относно прилагането и изпълнението на регламента относно клането на животните. След, съгласно предложението на ЕКАРЕ, координаторите е, решиха да бъде обсъден въпроса с ритуалното клане на животни и да бъде включено в дневния ред на нашите заседания. След това предложението бе обсъдено на срещата на координаторите през юли и бе решено секретарята да организира среща с политическите групи, за да се определи какъв ще бъде формалът, форматът на дебата. Решихме да поканим юристи, експерти от Европейската комисия, които да изяснат как ще се прилага регламента относно клането на животни. Членовете на нашата комисия очакват днешния дебат, чието съдържание ще определи по-нататъчните ни стъпки по този въпрос. Сега бих искал да дам думата на представителят на Европейската комисия. А това е Андрея Кавинели от Генерална дирекция Сантре. Имате думата, господине. Благодаря. Добър ден на всички. Аз съм ръководител на звеното, което отговаря за защитата на животните в Европейската комисия, генерална дирекция Санко. Имаме едно малко представяне с различни данни. Искам да го пусна. Е, обяменте. Dunque, La mia presentazione... И така, представянето ми ще начертая общата картина на случилото се е, в държавите членки и направеното от Европейската комисия за да може да актуализираме и да прилагаме оптимално един регламент, който даде възможност да се модернизира системата за клане на животни и да се въведат е, необходимите изисквания, които да подобрят условията на тези практики на клане и да намалят страданието при животните. Мисля, че познавате общата картина. Говорим за една обща панорама от 25 милиона животни, които се колят всяка година, стотици хиляди свине, 200 е, хиляди и милиарди е, птици. Индустриална дейност, която е изключително важна. Нашият е, регламент. Момент. Нашият е, регламент въвежда, благодарение на подкрепата на Европейския парламент, нови елементи и мониторинг на процедурите а, при зашеметяването. Едно лице, което да отговаря за животните във всяко едно предприятие, както и компетентностите, що се отнася до целият персонал, който се занимава с животните. Моля, сменете слайда. Можем да кажем, че картината, що се отнася до контрола в Европейския съюз, е един а, една обща картина, която покрива 70% от европейската дейност. Посетили сме, благодарение на ветеринарната служба, 13 държави членки, които са имали пълен одит. Благодарение също така на факта, че дейността по контрол на този регламент се извършваха от същите инспектори, които се занимават и с продоволствената сигурност. Това оптимизира нашите ресурси и дава възможност да се произвеждат различни проучвания в съответните служби, като черпим информация от служителите, които се занимават с тях. Можем да променим слайда. Един кратък списък има тук за държавите, които са посетени Изключително важно е да подчертаем, че има държави с производство, което е наистина значимо като количество, като Холандия, Германия, Италия, Франция, но и малки държави. Това е, за да можем да покрием процентуално голямата част на клането на животни в Европа. Продължаваме нататък. Нов слайд какви са основните елементи, които излязаха на преден план. Един изключително важен резултат, който трябва да спомена, е отличното участие на всички заинтересовани страни. Индустрията, ветеринарните организации, и е, що се отнася до техническата част, всички експерти по технология на клането и за това нашият регламент достигна едно ниво за прилагане, което е отлично ниво в почти всички сектори и по-специално, що се отнася до червеното месо. Остава възможност, разбира се, винаги технически да се подобрят нещата, особено що се отнася до зашеметяването на животните, но това е един аспект, който можем да извършим, тъй като имаме много повече данни и ресурси. Що се отнася до служителя, който ще се занимава с добруването на животните, welfare officer, това е един служител, който е, се намира във всяка една кланница и там има голяма прозрачност за това как се извършва клането. Могат да го видят и гражданите и съответно да се види какво се случва. Нов слайд. Работихме и на международно ниво, не само с тези публикации, които съм записал тук. Проведахме и международна конференция, която даде възможност за по-голямо сътрудничество между всички заинтересовани страни. В същото време, благодарение на подкрепата на Европейския парламент, EU WellNet е един пилотен проект, който приключи 13-та година той даде отлични резултати, що се отнася до капацитета за разпространение на добри практики а, от самите оператори на европейско ниво, също така и нови технологии, които да подобрят процесите на клане. Ето на следващия диапозитив виждате как изглежда нашата брошура, която може да намерите на нашия сайт на различни езици. Е, много хора я свалят, дори извън Европейския съюз. Продължаваме нататък. Обучението, както се казва многократно в нашия сектор, е изключително важен фактор за подобряване на техниките при клането, както и намаляването на страданието. Става дума за технологически процес, който изисква необходимите компетенции познания, също изисква и контрол. Затова е по-добре да има по-добро обучение за по-безопасни храни. Това е една програма за Европейски съюз, където обучаваме служители, които извършват контрол, както и една възможност да обучим над 1300 служители, които са заети с контролиране на кланетата в европейски държави. Не само тях обучихме, разбира се. Както най-вероятно знаете, този регламент се прилага и при износ на месо съюза. Необходима е подготовка и за съответния ветеринар. Продължаваме нататък. Разбира се, науката и технологиите са два основополагащи елемента, що се отнася до органите, които отговарят за сигурността на продоволствието. Ние постоянно сме в контакт, извършваме анализ особено в сектора на зашеметяването на животни, за подобряване на а, този процес. Например, що се отнася до птиците, там трябва да се направи един компромис между качеството на месото и а, здравето на животните. В този случай, а, повиш, ако повишаваме а, волтажа при зашеметяването, нивото на месото е по-лошо, но винаги се опитваме да постигнем а, някакъв баланс. Ето тук имаме различни инструменти, които са разработени от EFSA може да ги намерите в интернет. Това са различни процедури, практики, техники и съвсем упростен вид, които дават възможност на тези, които работят в кланиците, и не само на тях, да направят оценка на своята работа и това как прилагат този регламент. Това е практически инструмент, който разпространява най-добри практики, който не е законодателен инструмент, но дава възможност за подобряване на цялостното ниво на системата. И сега нека да видим, както казах по-рано, е, европейската система е, се разглежда и на международно ниво. Международната организация за здравето на животните обединява държави от СТО и други. Те приеха подхода на Европейския съюз, що се отнася до е, здравето на животните в кланиците, като най-общи указания. По същия начин а, ние извършваме одити в трети страни, които са основни износители към Европейския съюз. Така гарантираме на нашия потребител какво е качеството на месото, което се внася в съюза. А, тук има пример. Както виждате, държави като Тайланд, Бразилия са изключително важни за европейския пазар – Имаме различни продукти, които пристигат от тези държави. Успяхме да работим по тях. Работим заедно с споразумение, или по силата на, извинете, споразумение за сътрудничество. Следващия слайд. Комисията публикува, както казах, един доклад през декември 2013 година за шеметяването при птиците. Там се обясняват основните линии на този сектор, като се и дават насоки, тъй като там има голям ритъм на клане. Това са милиарди а, пилета годишно. Публикувахме през май 2015 година едно изследване, което след това Европейския парламент поиска. Става дума информ... за информация за потребители по отношение на зашеметяването и а, кога се използва и кога не се използва, става дума за религиозни цели. Също така един, един друг доклад още не е излязъл, но ще излезе в края на 15-та година за използването на тази система а, при говедата. Става дума за една система, която се използва за религиозни цели, нарича се по инверсия. Преминавам нататък пред последния слайд от представянето ми. Тук от 2015 година цитирам информация. Тук се стига до заключение, че по тази тема голямата част от потребителите голяма извадка проучихме, не проявява интерес към информация за зашеметяването на животни. Никой не иска тази информация конкретно. Също така не останахме с впечатление, че се ползва тази информация по подходящ начин. В изследването се подчертава, че ако има етикет, на който е записана тази система, може да доведе до стигматизиране на определени а, религиозни групи заради тяхната диета, техния режим на хранене. Последния ми слайд. Той говори за заключенията, които най-общо представих през тези години. 2013 година влезе в сила, от две години се предлага регламента всъщност. Големи иновации, що се отнася до директивата от 1993 година. Всъщност направихме една Коперникова революция в сравнение с тази директива, чисто технологически погледнато европейската индустрия чисто технологично прие изискванията за добруването на животните, което изисква европейския гражданин. Нямахме големи сигнали за неприлагане на регламента. Най-вече имаме дребни проблеми, които са свързани с дребни корекции от чисто технически характер много често. И накрая Сътрудничество с държавите членки продължава постоянно и ще ни помогне и ни помага в работата ни с трети страни. Това са набързо заключенията, които мога да направя след тези две години от прилагане на регламента. Благодаря. przejść do сега можем да пристъпим към дебата. Господин Войчеховски поиска думата. Първи имате думата, господине. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че представихте тази много важна тема, много важна точка от на, нашия дневен ред. Благодаря на господин Кавинели. Аз бях докладчик за регламента през 2009. когато беше въвед, бяха въведени по-хуманни методи за клане, е, предхождано от зашеметяване и само в изключителни случаи по религиозни причини бе позволено животните да се омъртвяват без да бъдат предварително зашеметени. Но това се допускаше само когато има съответни религиозни изисквания за това. Но Практиката, така както я наблюдаваме, е малко по-различна. Особено когато става дума за клане на животни за износ. А, тогава не се използва за шеметяването като практика. Това е първото ми възражение. Защо казваме, че е необходимо животните да бъдат зашеметявани, ако се примиряваме с това да бъдат омъртвявани е, животните без предварително зашеметяване. Това тълкуване на правилата, според мен, е, правят абсолютно безмислено е, изискването за зашеметяване, което не се изпълнява. Ако става дума само за религиозни изисквания, а тогава въпросът е друг. Макар че аз лично не смятам, че подобно изключение е необходимо. Мисля, че трябва да прилагаме нашите европейски ценности, част от които е хуманното отношение към животните – така че да спестяваме колкото е възможно страданията на животните и едва ли трябва да отстъпваме от тях по религиозни съображения. Става дума за хуманно отношение, а не за свобода на религиозните изпо... вероисповеданията. Вероисповеданията нямат нищо общо с клането на животните. Защото ние не говорим тук за храмове, говорим за кланници, в които се извършват тази дейност. Така че това е изключение е спорно само по себе си. Но, тъй като то съществува, трябва да се опитаме да прилагаме подобно изключение само когато става за, дума за религиозни общности, които го изискват. Не виждам никакви религиозни, е, морални или други основания да допускаме клане на животни, които не са предварително зашеметени, когато става дума за износ. Мисля, че в такъв случай става безмислено да се позоваваме на изискването за зашеметяване. Затова искам да попитам господин Галилео. Какъв е мащабът на клане на крави, например, с или без зашеметяване. Колко животни биват умъртвявани в Европа годишно, каква част от тях биват умъртвени е, след като са зашеметени преди това и каква без зашеметяване. Дайте ни цифрите. Също се отнася и за птиците и какво е отношението между тези цифри и религиозните общности, които настояват за подобно изключение. И така, за да обобща. Като се анализира сегашното състояние на нещата, е, съществуващите емигрантски общности и проблемите на Европа, мисля, че трябва да защитаваме нашите ценности, нашата система от ценности, неразделна част от която е хуманното отношение към животните. Това е част от нашето европейско културно наследство. А именно да се стремим да спестим, доколкото е възможно, страданията на животните. В работната група по въпросите на хуманното отношение към животните видяхме някои е, зловещи кадри за умъртвяване на животни без зашеметяване. Разбрахме как тези животни страдат и трябва да се опитваме да предотвратим това именно в името на европейските ценности, които всички защитаваме. Благодаря. Като се има предвид е, казалото до тук, искам да попитам. Когато става дума за омъртвяване на животни без е, зашеметяване, дали това става по искане на религиозните общности или не? когато става дума за животни за износ, пак по искане на религиозните общности или е, тази практика или не. Ан Посъл има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз е, съм много доволна. че а, е, в кланничната дейност, при кланничната дейност а, се правят опити да се изпълнява европейското законодателство, да се прилага европейското законодателство. И съм съгласна, че не можем да в никакъв случай да оправдаем а, умъртвяване на животни без предварителното им зашеметяване по религиозни съображения. Европа е, е християнско пространство и ако погледнем Библията, ще видим, там се казва, примерно, че хомосексуализмът е, е, е грях. Ние не вярваме вече в това. В Европа не, не се приема подобно отношение. Смятаме, че тук става дума за свободата на индивида. И е, подобни доводи могат да бъдат е, споменати, когато става дума за е, клането на животни, без те да бъдат зашеметявани. И бих искала да попитам във връзка с това. Знаете ли какъв процент от животните в Европа, от милионите животни, които колим в Европа, знаете ли колко какъв брой биват е, умъртвявани без е, зашеметяване. Благодаря. А, и сега, тъй като ни напускате, а, знак на нашата признателност. Jeszcze raz dziękujemy i... Dobra. Сега давам думата на господин Лазо. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че наистина е абсолютно необходимо проследимостта на продуктите да се развива най-вече не само за происхода на месото, но и за начина на клането. Всички производители, всички консуматори трябва да знаят, че имат задължение да следят това, което пише върху етикета. И освен това, потребителите естествено е, обсъждат е, тази практика на религиозно клане. Това създава не само страдания на животните, но създава и проблем свързан с безопасността на храните, най-вече поради заразяването на месото и е, става дума за е, това, че в момента на удушаването на животното се извършва това заразяване. Така че аз е, мисля, че е, наистина трябва да приемем такъв документ за начина на клането на животните. Това е абсолютно необходимо. Благодаря. Благодаря. Господин Агнио. Благодаря, председателю. Да, сега говорим за един документ, който комисията е нарекла прилагане на регламент за клането на животни. И мисля, че това е пиар трагедия за комисията, защото виждам една снимка, но това не са животните, които трябва да се колят. Виждаме кон, крава, куче и котка. Сега, извинявайте, в някои страни в Европа сигурно кучетата и котки ги колят, обаче със сигурност в Обединеното кралство ние не колим такива животни. Така че ако комисията иска да гледате нея сериозно в Обединеното кралство, много ви моля да си смените снимката на корицата на документа. Представянето споменава а, аудиторите, които правят инспекции в кланиците. Напълно разбирам нашите оператори, които са обект на инспекция от някой, който идва от държава, където убиват и конете, и а, биковете за спорт по улиците. Ужасяващо е, че нещо такова се случва, тъй като британският данакоплатец всъщност финансира фермените, които отглеждат тези бикове, за да биват зрелищно убивани. А, крайна сметка дискусията продължава към религиозното клане или нестандартното клане, това, което всъщност възмущава нашите потребители е, че няма ясно етикетиране. Комисията каза, да, това може да доведе до стигматизация на продукта. Хич не ме интересува дали се стигматизира продукта. Потребителя има право да знае не само как е произведено месото му, а и как е убито или заклано. Колкото по-бързо държавите членки си върнат правомощията да слагат такива етикети, толкова по-добре. Благодаря. Господин председател, ние имаме различни проблеми в момента. За съжаление, наблюдаваме концентрация на кланиците. Кланиците стават все по-големи, животните се транспортират на все по-големи разстояния и наистина е проблематично колко големи са транспортните пътища. И под какъв натиск са поставени хората, които работят в кланиците. Аз мисля, че ако трябва да даваме оценка на този регламент и след две години отново се запознаем с него, ще трябва конкретно да си поставим въпроса дали може да се прилага така този регламент или трябва да се усъвършенства. И тук вече питам комисията, смятате ли, че трябва да се внесат поправки и респективно да се въведе период от време в зависимост от вида на животното, говедо, свиня и така нататък. И е, това, което още ми създава проблеми, аз съм нов депутат е, в този парламент и в подгрупата Хуманно отношение към животните, когато гледаме видеоматериали за клането на живота, като знаем, че е, борбата за живот трае около 20 минути, мисля, че в нашата комисия бихме поступили добре, ако се дистанцираме от подобни неща и изискваме от е, изискваме е, в цяла Европа да не се извършва клане е, при зашеметяване. Аз не знам е, как може да се подобри този регламент, дали комисията вижда наистина възможности да се внесат такива изменения. Означаването на говеждото месо е отдавна прията практика. Знаете, всичко това беше въведено след болестта луда крава. И тук, разбира се, може да се помисли за съответно сертифициране или означаване на кланиците, където се извършва клане на такива животни. Аз мисля, че на първо място трябва да имаме предвид, че се поставя защитата на животните и спрямо това вече да насочим нашите действия като Комисия по селско стопанство. следващият оратор. Благодаря. Аз съм малко объркана от факта, че концентрираме дискусията върху религиозни изключения, обаче като погледнем как изглеждат нещата на практика, ще трябва да се запознаем какво наистина става в кланиците и там нещата свързани с зашеметяването не винаги са така както се описват. Например, при е, свинете, където зашем... упояването с въглероден двуокис може да се види това в е, очите на животните, те продължават да е, дават признаци на живот, като дишат тежко, опитват се да избягат, е, катерят се е, една върху друга. Това е метод на опояване, който не е адекватен и искам да попитам комисията, ако наистина искаме да поставим сигнал тук, дали е, можем да спрем този вид опояване или зашеметяване. ЕФСА вече отправи предупреждение, но ние продължаваме да прилагаме тази практика. Вашия доклад наистина звучеше добре. 2013 година само 4 държави бяха в състояние да прилагат този регламент – Дания, Германия, Швеция и Великобритания. Сега обаче вие казвате, че 70% от е, актовете на клане е, трябва да протичат или протичат е, съгласно законовите изисквания, обаче липсват още 30%, така че ще трябва още много да поработим. Имаме и проблеми с въглероден диоксид е, при свинете, при е, птиците също имаме проблеми, много от тях остават живи по лентите и ние ще трябва наистина да напишем домашните си преди да говорим за е, тези неща. Разбира се, трябва да бъдат предвидени и правила. Аз смятам, че тук като цяло сме конфронтирани с проблем, който е иманентен за системата и имаме голям брой кланета, които се извършват в малко кладници в Европа. Виждате, че това е масово производство и аз си задам въпроса след като трябва да се работи под такъв натиск, може ли да се упражнява контрол и дали можем да подготвим перфектния закон. Тук е, са бяха обсъдени европейските ценности, именно хуманно отношение към животните, но можем ли да спазим тези принципи, когато става дума за такива големи маси? Аз мисля, че много от животните се колят без съответно зашеметяване и е, мисля, че би трябвало да си помислим по тази тема извън рамките на регламента. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, че ми давате думата. Имам два конкретни въпроса към господата от комисията. От една страна вие посочихте, че при червеното месо имаме прилагане. На този регламент обаче не пряко казахте, че при повечето други видове месо, например птиче месо, има трудности. Аз искам да попитам дали е така, защото сектора с птиците се увеличава. Освен това казахте, че индустрията трябва да изпълни компромис между качество на месото и защита на животните. Тук не съм съгласна с вас, защото Високата степен на закрила на животните означава по-късно високо качество на месото. Животни, които са колени при по-малко стрес, в по- големи пространства, по-нататък вече гарантират по-добро качество на месото. Поради това искам да ви помоля да поясните какво означава компромиса между закрилата на животните и качеството на месото. Освен това, аз съм очудена от казаното от вас. Аз очаквах нещо друго. Може би очакванията ми са били погрешни или пък поясненията ми са били недостатъчни. Аз очаквах днес много точно да се занимаем с това в какви сектори е, не се извършва клане съгласно нашите насоки. Съвсем основателно ние не искахме да каним представители на различни религии, а поканихме вас като представители на комисията, за да получим информация по какъв начин се извършва клането, коя религия по какъв начин го извършва, за да имаме основни познания и след това вече да видим съвсем малките изключения, които могат да се направят и да ги обмислим. На мен на първо място се поставя въпросът, че е, клане без опояване изобщо не може да съществува. Има съвсем малко изключения и искам да подкрепя изказалите се преди мен. Никъде не става толкова ясно, че животното трябва да се напасва към индустрията, както при клането. Много хора мислят така, аз не мисля така, а именно, че животното трябва да се е, адаптира към индустрията. Мисля, че е акт на достойство и на чиста съвест по време на хранене при клането да се намират е, подходящи начини е, то да се извършва като клане на индивиди, а не като клане на тела. Благодаря. Господин Ек. Благодаря, господин председател. Първо искам да посоча, че не би следвало да се смесват е, защитата на животните и производствените аспекти. Е, и защо? Защото защитата на животните е морална категория. Това, е между другото, имам два въпроса. Какво възнамерява да направи комисията във връзка с CO2 и е, зашеметяването с CO2? Беше засегната тази тема. Безспорно е, че този вид зашеметяване води до голям стрес и незаслужени страдания на животните. След това говорихме за птици, за говеда, за свине, как изглеждат нещата при 100 хил... при стотиците хиляди и милиони зайци, които се колят всяка година в Европейския съюз. Това е вид животно, което също е чувствително като другите животни, обаче се говори само за птици, е, говори се за напредъка в този сектор, също и в отглеждането, обаче за е, зайци въобще не се говори. И още един въпрос – ние имаме относително високи стандарти в е, защита на животните в Европа. Същевременно знаем, че голям брой животни живи се транспортират извън границите на Европа. И точно на границата между Европа и една такава трета страна вече европейските стандарти не се прилагат. Господин Очаковски спомена това огромни количества животни, се изпращат към Северна Африка или към Близкия изток е, живи животни, което е изключително жестоко и там вече ще е, трябва да страдат от видовете клане, които се прилагат. Е, сега, е, не можем да кажем, че животните се ценят само в Европа обаче когато излязат извън Европа, те да бъдат е, клани и към тях отношението да е такова, както в съответната страна. Благодаря, господин Пасълт. Благодаря, господин председател. Мога да се присъединя към изказалия се преди мен, защото е, защитата на животните е, това е свързано с морала, с етиката, но такива предписания се дават в економиката, е, защото тя също се подчинява на принципи. Един от принципите е в Европа не е разрешено клане без е, опояване, има само малки изклю... без зашеметяване, има само малко изключения. Също така, при религиозните принципи е, може да се види дали могат да се усъвършенстват нещата и ние, когато бях в германския Бундестаг, обсъждахме много активно тази тема. Тогава хората, които отговаряха за религиите, също не бяха на едно и също мнение. Сега, дали се прилага за шеметяване или не, тук мненията са различни, но все пак има надежда за развитие напред. Въпросът ми е, съществува ли Е, мога да се присъединя към тези, които казаха клане без е, зашеметяване, но все пак искам да питам при колко процента от различните видове животни не се прилага този принцип и след това е, какъв е, е делът на кланетата съгласно религиозни принципи и трето експорт на полезни животни, обаче дали пък е, имаме и износ на месо извън Европа? Дали е, погрешно съм разбрал? За мен би било непоносимо, ако се извършва клане без опояване, за да обслужваме трети пазари. Благодаря. Благодаря. Госпожа Агилер. Благодаря, господин председател, съвсем накратко. Аз също съм малко изненадана от този дебат. Искам да изложа моето мнение. Съгласна съм с регламента. по който, както каза представителят на комисията, се работи от две години. Имаме степен на изпълнение 70%, ако правилно съм разбрала. И по тази причина аз мисля, че би било разум, че е разумно това, което се прави в момента. Друг е въпроса, че някой от е, членовете на комисията не харесват регламента, но той вече е прият. Смятам, че това е добър регламент и той внася изменения в Европа и то в цяла Европа, що се отнася до е, защитата на животните. Ние трябва да си помислим какви бяха условията преди. Промяната е нещо добро, обаче аз смятам, че респекта пред определени форми на клане в религиозен смисъл също е нещо добро. Това е нещо, което е важно в Европа. Трябва да запазим този принцип и по тази причина искам да посоча, че не разбирам, че се води нов дебат за този регламент, ние трябва да имаме предвид и как изглежда реалността в различните страни. Страна като Испания, за нея животновътството е много важно, по-специално говедовътството. Има промени в кланиците, това е добре. Разбирам чувствителността на онези, които искат да отидат малко по-напред. Обаче, не би ли трябвало да разглеждаме нещата едно след друго? Първо, грижата, която имаме в Европа за бежанците и какво става с тях. И след това 100% защита на животните. Така че Нека да продължим с нашата работа. Мисля, че моята цел е защита на животните, но тя не трябва да се поставя над защитата на хората. Ние не трябва да поставяме политическите приоритети на комисията под въпрос. Председателят, с това изчерпах списъка с ораторите, всички, които желаяха да вземат думата, го направиха. И сега давам думата на представителя на комисията, който да отговори на въпросите и коментарите на а, депутатите. Давам ви думата, господин Давинов. Грация, президенте. Chiaramente... Благодаря. Благодаря на всички членове на комисията за интереса, както и за аргументацията. Нека да отговоря за различните елементи. Много широк бе дебата, свързан и с основните права, хартата, чредителния договор, говоря за свободата на вероисповедание и така нататък. Тук не мога да говоря за аспекти, които са по-широки от добруването или здравето на животните. Ще отговоря само на техническите преки, пряко зададени въпроси що се отнася до заколените животни без зашеметяване. Нямаме в момента правна разпоредба, която да дава възможност на Европейския съюз да събира такава информация. Не се съдържа в регламента такъв текст. Данните, е, които знаем, са част от проучвания, изследвания, които са направени от трети страни. Е, що се отнася до говедата, например, едно проучване от 12-та година говори за брой животни, който е около 8,5% от общо закланите. В случая говорим за близо 2 милиона говеда телета годишно. Това е най-обща представа. Що се отнася за другите животински видове, нямаме конкретни а, данни. Поради тази причина тези дни Европейската комисия поиска на всички, от всички 28 държави членки да предоставят общата си прогноза за данните или данните, с които ясно разполагат до момента. Очакваме в началото на 16-та година да бъдат изпратени тези резултати що се отнася до износа на животни към трети страни, клането в трети страни. Представянето, разбира се, беше свързано с онези, които се изнасят от трети страни за Европейския съюз. А сега, що се отнася за клането в тези трети страни за тяхно потребление и що се отнася до регламента на СТО, Европейската комисия, комисия няма възможност да се намесва пряко а, за а, добруването на животните, но в а, всеки случай, имайки предвид интереса от европейските граждани по тази тематика, с помощта на ТАЕКС, сътрудничество с Генерална дирекция сътрудничество организирахме семинар, експериментален, за онези, е, които работят в кланиците, в държавите, е, където това се извършва. Това беше пилотен проект и в бъдеще се надяваме да имаме повече информация и този експеримент да стане нещо постоянно, а не просто експеримент. Що се отнася до износа, и сега стигаме до ключов момент, що се отнася до законността на това животни да бъдат заколвани без зашеметяване и износа на такова месо. Веднага трябва да кажа, че регламента има като своя основна цел да сложи баланс основните права на Европейския съюз и потребността на населението да потребява. Така че е, много е, рестриктивно се тълкуват текстовете. Ясно е, каза го и законодателя, и не е възможно да се използва тази дерогация, за да се отговори на търговски цели и потребности. Държавите членки са тези, които трябва да прилагат регламента и след прилагането на тази дерогация, това може да става само на базата на вземането предвид на тези параметри. Става дума за хартата за основните права. Така че нямам общ отговор дали клането без зашеметяване за износ е законно или не. Както казах по-рано, причината за това е, че в различните държави членки трябва да се прецени ситуацията. Юристи е чано fornito. Това казват нашите юристи. Що се отнася до етикетирането, имаше въпрос за това. Проучването на Европейската комисия се опитва да отговори на този въпрос. Европейския парламент го поиска също. Имаме едно проучване, което даде резултати от една извадка от граждани и оператори, които са 80% от европейското производство. Що се отнася до клането? Направихме един сондаж, който включваше потребители и граждани в 28 държави членки. Това изследване бе публикувано съвсем скоро и то е първо по рода си. Като четем резултатите, не се вижда пряк интерес от страна на гражданина към такава една информация, която да бъде записана на етикета. В голямата част от случаите има яснота може да го намерите това изследване в а, интернет. Така че гражданина няма нужда да ползва тази информация. В крайна сметка няма информация на етикета за това, например, какво означава зашеметяване или изобщо как е заклано животното. В изследването се казва, че да, за защита на животните има интерес от страна на гражданите, но не е ясно дали етикета всъщност е най-добрата система да дадеш тази информация на крайния потребител. Трябва да се работи по тази тема, Европейската комисия също го признава. За това ще се направи едно проучване за общата информация, която се предоставя на потребителя за здравето на животните. И Двата вида данни ще ни дадат възможност да изберем стратегия в този смисъл. Сега, що се отнася до техническата част, начините на зашеметяване и използването на CO2. Веднага трябва да кажа, че когато казах компромис между качеството и добруването на животните, нямах предвид това, което казвате, показват го учените. Всъщност добро, добруването на животните не вреди на а, качеството. Много е важно, даже а, животното да бъде отглеждано в, отлично, а, в отлични условия, за да има отлично месо накрая. Проблемът е обаче, когато говорим за шеметяването на животните и е чисто технологичната част – органите, които отговарят за продоволствена сигурност, казват, че и за птиците, и за прасетата системата с CO2 не е перфектна, но е ефикасна и тя гарантира качеството от една страна и добруването на животните. В същото време анализът, който направи Европейската комисия за Европейската търговска система, не даде възможност да се покажат какви ще бъдат устойчивите альтернативи в нашата, на нашата за нашата, извинете, индустрия в този момент. Затова ние не направихме а, някакъв вид а, промяна от използване на електричество към използване на CO2 при птиците, защото нямаме а, вариант. Има пряк интерес Европейската комисия а, да инвестира в новаторство и технологическо развитие. Що се отнася за прасетата, аналогичен е случай. Различното тук е следното. При тях CO2 има и альтернативи. Могат да се използват различни други газове, но сега няма да навлизам в подробности. Това е техническата част от въпроса. И така, най-общо казано, нещата еволюират. Имаме от две години всъщност този регламент, прилагаме го от две години. Много е важно да говорим за една Европейска комисия, която навлиза в фаза на стартиране на нови стратегии, нови политики за бъдеще. И тези информации са много важни за развитието а, на темата в бъдеще. Благодаря. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, много ви благодаря. Когато започнахме да дебатираме по тази тематика, аз казах, че ще се предприемат допълнителни стъпки, след като изслушаме дебата днес. Това, което предлагаме е следното. Трябва да се върнем на този въпрос на заседанията на конкретни, извинете, на отделните политически групи. След като сме обсъдили това в политическите групи, координаторите могат да се съберат да изразят своите становища или в случая вашите становища и идеи на заседание на координаторите и на това заседание можем заедно вече да видим какви стъпки трябва да се предприемат. Както казах, това бе по инициатива на ЕКАРЕ, това бе предложената формула на координаторите. За мен това е правилният подход сега. Така че хайде да не пришпорваме нещата, нека да работим по въпроса, за да не се окаже, че накрая се е създало някакво напрежение или има различни излишни дебати. Много е деликатна темата. И така, ако ми позволите, ще закрия заседанието за днес. Искам да ви припомня, че гласуваме утре сутрин, така че моля не забравяйте картата, с която гласувате. Господин Агню ще председателства утрешното заседание, защото има заседание на съвета на министрите в Люксембург и заедно с Филип ние ще участваме. За 5 минути ще дам пауза. Господин Агню, искате да кажете нещо? Господин председател, има някакво объркване. Е, поне превода на английски. Казахте, че господин Агню ще председателства заседанието. Трябва да ви кажа, че аз няма да председателствам, но трябва да се извиня. Не мога да присъствам на стането утре. Искам да отида на едно погребение в Обединеното кралство. Bardzo przepraszam, to była widocznie moja pomyłka, e, bo patrzę na... Моя грешка, моя грешка. Гледах вас и господин Андрю исках да спомена. Той отсъства, така че извинявам се, грешката е моя. Разбира се, бихте поели председателското място, ако се наложи, нали? Не е сложно да се председателства. Така или иначе, разбирам защо ще отсъствате утре. След 5 минути подновяваме заседанието с заседание на координаторите.